Okay, you know, we are very, really running out of time, so now we need... Сега не ни стига времето, затова моля седнете и да започваме. Много ползотворна и дълга беше срещата на координаторите. Е, толкова много решения приехме, че даже съм изненадана, че успяхме. Благодаря много на отличната работа на колегите за това. И сега, нека да започнем с първата точка. От дневния ред първата точка беше заседанието на координаторите. Сега трябва да приемем дневния ред. Смятам, че сме го направили. Да одобрим протокола от заседанието от 24 септември. Господин Мария, заповядайте. Съвсем накратко. Госпожо председател, сега разговарях с секретарията Исках да се добави нещо в протокола. Предложението на ЕКАРЕ за изслушване за немските репарации. И искам да ви обърна внимание, че искам тази добавка. Председателката, да, добре, ще направим съответната поправка. И преминаваме към четвърта точка съобщения на председателя. Аз нямам такива. Да ви кажа, че бях в Кипър като председател на настоящата комисия. Прекрасни срещи е, проведох и медиите ги отразиха по небивал начин, но е, ако искате, ще си говорим след това. По точка Рен, разни, някой иска ли да добави нещо в дневния ред? Не? Добре. Сега решенията на координаторите, много решения приехме, което е много полезно за нашата работа в бъдеще. Одобрихме много неща. Сега се връщам назад, за да видя какво съм записала. Докладчиците. Трябва ли да мина по всички? доклада за годишната дейност на комисията, нашата комисия за 2014 докладчи ще е Лидия Герингер, Делтингер от Социалисти и Демократи, специалния доклад за Европейския омбудсман по член правило 55, ТНП е ще бъде докладчик – и ще работим съвместно с Комисията по граждански свободи. Тя е водещата законодателна комисия по становището. И имаме и проект и, и отговаряш за проекта от текста за прилагането на европейското законодателство от 2014. Това е становище на НП. И становище за АВКО за изпълнение на регламента за гражданската инициатива на европейско ниво, АЛДЕ и ЕКАРЕ се борят джентълменски за това кой да бъде докладчик. Надявам се да го решат. Шест точки е, се дават по системата ДОНТ за тези също обсъдихме и е, взехме решение за списък 3 петиции за недопустими е, списък за недопустими петиции и много полезна дискусия направихме. От септември ще ни бъде представен този лист. Също приехме е, изменения към препоръките. Най-накрая одобрихме и веб портала с е, тестов период от 3, месеца, който всъщност съвпада с първата фаза на разработването на страницата. Останалата част от дневния ред бе отложена, защото имахме да вземем много важни и дълги решения нещо спешно. Имаше е, искане е, да се минава по спешна процедура, когато става дума по въпроси за деца, защита на деца, отвличане на деца и така нататък. И решихме, когато става дума за деца, винаги да ги пускаме по бързата процедура. Това е да знаете. The European Commission is here today and now we'll move on to тук има представители на Европейската комисия и сега вече започваме с дискусия на петициите на базата на писмените отговори от комисията или други документи, които са стигнали до нас. Седма точка е петицията 0393 И искам сега да попитам тук в залата, намира ли се Дейвид Петри? Do we have uh, Mr. Alejandro del Campo? Uh, или господин Алехандро Дел Кампо. Добре, добре дошъл. Господин Валке тук ли е? Да. Господин Томсън тук ли е? Не, тук господин Томсън, но другите двама са тук. Добре, много. Добре дошли сте при нас. И нека да започнем с вас, господин Белкампо. Заповядайте. Извинявайте за объркването. Много беше сложно заседанието преди това. Заповядайте. Мой buenos días. Eh... <clears throat> Добър ден и благодаря, госпожо председател. Аз съм от Испания. Работя като адвокат и също така е, по е, данъчни консултации в Балярските острови. Аз е, лично реших да въведа процедура на оплакване срещу Испания за процедурите им за деклариране на данъчни задължения. Считаме, че има разнобой между Испанската конституция и Европейското законодателство. В момента в Испания единствените е, престъпления, които не подлежат на статута за ограничение са геноцид, тероризъм и от 2012 година неподаването на декларация 720 в срока. Е, разбира се, е, знаеме каква е корупцията и така нататък, но става дума за задължение, което се налага на гражданите. Примерно, е, притежаващи апартамент в Германия или в е, Англия е, попадат под тези задължения. И ако не подадете формуляр 720 на време, данъчните власти могат да ви наложат е, глоба от, започваща от 10 000 евро. Става дума за изискване на информация и в най-лошия случай испанската държава може да ви изземе всички е, активи, които имате в е, чужбина и също така да ви санкционира за недеклариране на е, тези активи в миналото, като не се покрива тази, това нарушение от статута за ограничени санкции. А, ако има и зада, закъснение, може да се наложи допълнителна санкция до 40%. Т.е. данъчните ви задължения а, нормално изтичат след 4 години, но не за активи, притежавани в чужбина, ако не сте подали декларацията на време. Там задълженията ви е, са, са безвременни, т.е. след 50 години ако открият, че нещо сте извършили, да речеме, военно представление, могат да ви и имуществото 50 години назад. Значи по никакъв начин не се прилага тук статута за ограничение на санкции санкциите. Е, съда им се произнесе в смисъл, че страните могат да увеличават периода на съответните невключвания в статута за ограничение, но в Испания не става дума за увеличаване на срока, те просто премахват този срок. Аз съм данъчен съветник и е, се сблъсквам с много хора, които или са забравили да подадат е, тази декларация, формуляр 920, а сега по новите закони и санкциите са изключително е, високи. Много е, граждани, които не са граждани от Испания, но живеят там, сега я напускат, защото тези данъчни задължения – всъщност налагат санкции на лицата, които имат активи в чужбина. Та, тези данъчни задължения, според мен, са нарушение на европейското законодателство, нарушават принципа за свободно предвижване на лица и капитал и европейските институции трябва да изискат от Испания или да се е, промени съществено закона или просто да престане да въжи той. Благодаря. Господин Валке има думата сега. Благодаря. Аз съм гражданин на Белгия и на Обединеното кралство, е, практикуващ юрист съм. EuRights Clinic е, е вносителя на петицията, неправителствена организация, свързана с е, гражданското общество. Ние бяхме, ние влязохме в е, контакт с, т.е. нас ни потърси една неправителствена организация от Испания Бузос Урбанистикус, които се занимават с нарушението на гражданските права в, по отношение на имущество. И е, те сериозно са обезпокоени от разпоредбите, свързани с задължението да се декларират активи и права в чужбина, да се декларират от живеещите в Испания. Ние считаме, че тази разпоредба не съответства на европейското законодателство, защото създава различно третиране на притежаващите активи в Испания и в чужбина. Декларацията, която трябва да се попълва, се отнася само за активи в чужбина и съответно има разно, различно третиране на лицата, които инвестират в Испания и тези, които се държат активите си извън Испания. Това ще засегне много значителен част, част от европейските граждани. Над 1 милион са живеещите в Испания в момента, които не са граждани, са граждани на Европейския съюз. Ако сравните, е, освен това, санкциите за късното подаване на тази декларация номер 720 за активи в чужбина и санкциите за е, подвеждаща или невярна информация, съдържаща се в декларацията, те са много по-високи от съответните санкции прилагани при е, грешно подаване на испанска декларация. Примерно е, закъсняло подаване на 720 е, е, е санкцията е 1500 евро, докато санкцията за подаване късно или неправилно на испанска декларация е 100 евро. Ние считаме, че това също неправомерно и непропорционално ще засегне европейските граждани, за разлика от испанските. Защото всъщност гражданите на Европейския съюз, които живеят в Испания, са по-скоро тези, които имат имоти в чужбина. Като имате предвид колко пенсионери от Европейския съюз живеят в Испания. Тоест, за нас това е и ограничение за свободното придвижване на капитали. Европейският съд винаги е, е твърдял, че национални мерки, които се прилагат по-малко благоприятно за трансгранично движение на капитали, околкото за националното движение на капитали, могат да се третират като ограничения за свободното движение на капитала. И според мен тези е, разпоредби е, обезкуражават и желанието за трансгранични инвестиции, защото когато един живеещ в Испания е, има евентуално е, възможността да инвестира в Испания или извън Испания, ще отчете съответно и по по-високата цена на инвестирането в чужбина. Също сроковете са различни за подаването на декларацията за имоти, е, активи в чужбина и в Испания. Е, тук е, отношение имат и регионалните власти. Примерно декларация 720, срока за подаване е юни. За срока за 720, извинява се, оратора е март, а, а нормалната декларация е юни. Тоест, ако един живеещ в Испания е инвестирал в белгийски продукти, е, документа, който той ще получи от съответните е, институция, където той е инвестирал, този документ ще бъде получен някъде в май, защото в Белгия това е срока за подаване на декларациите, но ще бъде твърде късно да се възползва от този документ съответния притежаващ активи, защото той е трябвало да подаде декларацията в Испания на март. Тоест, има разлика между третирането на притежаващите активи в Испания и извън Испания. И също така сме е, подали оплакване пред Европейската комисия е, с е, желание те да разгледат това положение, за да могат съответните правила в това отношение да бъдат уеднаквени. Тоест, един и същи срок за подаване на декларацията – е, и едни и същи санкции за това, за декларациите за е, имоти в чужбина или в е, Испания. Смятаме, че разпоредбите са непропорционални, а освен това те се отнасят само за активите в чужбина. След като искате данъчна декларация, би трябвало да декларирате всички активи, не само тези в чужбина. И накрая, също така е, се изразява безпокойство къде отиват тези декларации. В Испания в момента се обсъжда е, в момента възможността да се наложи е, такъв изходен данък, т.е. ако хората вече не живеят в Испания, да им се наложи данък, ако те изнесат данъчното си облагане в друга е, страна. Е, по този начин, е, вероятно, ще се отвори вратата за налагане на други несправедливи данъчни задължения – По тези причини ние считаме, че е, проблема трябва да бъде разгледан и ви благодарим, че го поставихте на дневния си ред. И аз ви благодаря. Много е интересна темата. Искам да ви гарантирам на вас и на всички колеги, че сме получили много петиции по тази тема. Тя предизвиква голям интерес за много-много граждани в Европа. За унези от вас, уважаеми граждани, които следят тази тема, трябва да кажа, че днешното заседание се излъчва пряко. Знам, че много хора ще го гледат. Добре дошли. Искам да ви кажа, че ние се опитваме да осъществим пряка връзка с вас. Ние сме единствената комисия в парламента, която прави това по такива важни въпроси за вас, гражданите. Сега ще дам думата на комисията. Луиза Мария Тивриси е тук, ако не се лъжа. Първо обаче ще дам думата на нашите е, колеги. Е, е, нека комисията да е първа все пак, след това колегите депутати. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Луиса Тивриш и представлявам комисията по тези петиции. Нека да ви кажа какво се случва, какво е е, положението и е, какво предварително разследване сме започнали. След това ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря за тази възможност да ви кажа докъде са стигнали нещата, докъде е стигнало нашето разследване. Е, тази тема ангажира нашето внимание и трябва да почертая дебело, че петициите и жалбите са ценен източник на информация за комисията, тъй като чрез тях ние разбираме къде се нарушава европейското законодателство или къде то не се прилага както трябва. Както вече ви казахме в писмена форма, комисията разбра от Испания, че Испания е въвела през 2013 година задължението да се декларират активи от чужбина. Това въжи за всички лица, които са данъчно задължени по силата на испанското законодателство, независимо дали става дума за физически или юридически лица – Започнахме предварително разследване, възоснова на информацията, която получихме. На няколко пъти разговаряхме с испанските власти, на няколко пъти се срещнахме с испанските власти. Вчера имаше представители на Испания за обсъждане на казуса. Диалога се оказа полезен. Успяхме да поясним приложното поле на съответното законодателство. Защо всъщност искахме да разширим диалога с испанската страна? Защото законодателството, за което говорим, беше прието наскоро и комисията няма опит с него и испанските власти също нямат кой знае какъв опит относно изпълнението на това законодателство, относно санкциите, в случай, че не се декларират съответните активи. Е, не се знае какво ще е въздействието върху данокоплаците. Както казаха и нашите вносители, трябва да се пояснат много различни аспекти на този е, проблем. Благодарим е, на вносителите за това. Понякога, обичайно, всъщност ние разглеждаме отделни аспекти на един конкретен закон, но тук обаче се разглежда целия закон и ето защо трябваше да се намесят много различни служби на Европейската комисия. Ето защо продължаваме с процедурата. Има около 40-50 жълбоподатели. Всички те казват, че тук може да става дума за нарушения на европейското законодателство. Какво можем да кажем по същество? Прякото данъчно облагане е обект само на ограничена хармонизация и държавите членки имат правото да решават какво да облагат, как да го облагат. Независимо от всичко, те трябва да действат по силата на зачитането на принципа за забрана на дискриминацията. Целта на този закон е да се гарантира получаването на средства в държавната испанска хазна, независимо от това какъв гражданин си. Иска се информация за минали доходи, които биха могли да бъдат обект на, на, на облагане, както и за активи, които могат да се обложат по-настоящен в Испания, като се има преди, че съответното лице се счита за данъчно задължено по силата на испанското законодателство. Трябва да поясним, че тук става дума за активи, които се намират в чужбина, не в Испания. Това е ценно обяснение, тъй като по отношение на активи разположени на територията на Испания, испанските власти по-лесно могат да разберат дали съответното лице има банкови сметки, дали има имоти и така нататък. В своята съдебна практика Европейския съд на няколко пъти е казвал, че може да има в някои случаи ограничаване на основните права на европейците. Само, че ограниченията трябва да са съразмерни. Между другото, фискалната сфера е една от областите, в които може да има такива ограничения. Комисията обаче е, има известни е, съмнения относно мерките, които предвижда закона, когато не се е, спази самия закон. Това ние го казахме на испанската страна. Ако испанските власти не откликнат на това, което им казахме, можем да продължим допълнително с съответните процедури. Като част от нашата политика спрямо жалбоподателите, ние решихме да ги информираме за различните действия, които се предприемат. Подготвили сме едно писмо. В него ние информираме жалбоподателите за нашите заключения. Това писмо трябва да бъде преведено на официалните езици на жалбоподателите. Вероятно ще изминат няколко седмици преди това да се случи жалбоподателите ще получат много подробен анализ на положението, подобен на този, който днес представям пред вас и те ще имат възможност да реагират в рамките на един месец, както е обичайно. Така стоят нещата по-настояще. Знам, че и Европейската комисия подлежи на крайни срокове, когато става въпрос за предоставяне на информация пред парламента, ние ще ви даваме информация регулярно, в писмена форма, всеки път, когато се появи някаква нова информация. Толкова от моя страна. Сега съм готова да отговоря на въпросите ви, ако има такива, естествено. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на колегите. Първо думата има господин Мато. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителите за обясненията. Искам да благодаря на комисията за анализа. Комисията заяви, че испанското правителство е дало съответната информация. Готово е да сътрудничи. Трябва обаче да кажа няколко думи във връзка с последните слова на, на комисията. Те говореха за подробен анализ, за допълнителна информация, която вероятно ще бъде предоставена и на нас, и на вносителите. И освен това комисията каза, че възоснова на постъпващата информация ще реши какво да прави. Мисля, че комисията действа изключително рационално. Не искаме да избързваме, да форсираме нещата. Трябва да се реши кой е най-добрият начин за действие. Нека да кажа няколко думи за тази декларация за активите и правата в Испания. Всички ние сме съгласни с чистото намерение, именно да се справим с данъчните измами, защото знаем, че в някои случаи се прехвърлят активи и права в други страни, тази тенденция в момента се засилва и ако това се прави с цел измама, ние трябва да се справим с проблема. Идеята на испанското законодателство е да гарантира, че данъчно задължените лица в Испания ще изпълняват а, е, своите задължения, независимо от това къде се намират техните активи. Целта на законодателството според мен е благородна. Чухме обаче, че а, е, има дискриминация. Аз лично не съм съгласен с това виждане. Особено ако разгледате твърдението за нарушаване на правото на придвижване на хора и капитал. Ако погледнете член 65, параграф 1 от договора, там се казва, че без е, влияние върху свободата на придвижване на хора и на капитали, държавите членки имат право да приемат законодателство е, в зависимост е, от това, което е, е угодно за тях, е, когато става дума е, за получаването на съответните средства. И тук трябва да кажа, естествено, това законодателство, тази възможност въжи, независимо от това къде се намират активите. Европейския съд на няколко пъти вече се произнесе по подобни казуси. Казва се, че няма дискриминация, не може да става дума за такава дискриминация. Когато става въпрос за данни, за информация, които са необходими за целите на данъчното облагане, тези данни трябва да бъдат предоставени. Това се казва общо взето в, нарушение, в решенията по-скоро на Европейския съд. Така че не може да има нарушаване на принципа на лична неприкосновеност. Данъчното облагане представлява сфера на, на, на общ интерес и комисията естествено трябва да въведе мерки, но те трябва да са съразмерни. Е, комисията би следвало да направи необходимия анализ. Е, е, трябва да се види дали мерките, прияти от испанското правителство, са пропорционални. След като се получи необходимата информация от страна на комисията, да се надяваме, че те ще ни я дадат, за да можем и ние да се осведомим. Будил Себайос. Благодаря всъщност никой не е против това да се преборим с данъчните измами и неплащането на данъци. Чувам обаче какво казват колегите. Е, виждам какво се случва в Испания като цяло. И е, мисля, че общо взето се опитваме да накажем невинните, а пък виновните се измъкват просто така. В Испания има корупция навсякъде, е, по всички нива. Е, вместо да накажем онези, които са замесени в корупция, ние се опитваме да накажем европейските пенсионери. Онези, които през целия си живот са работили, плащали данъци в своите страни и към края на своя живот са решили да отидат в Испания. Това разделяне на отговорностите не ми харесва. Испания, точно както други страни, има право да получава приходи от данъци. Само, че не е добре обмислен обекта на, на, на прицел от а, страна на испанските власти. Предполагам, че тези пари трябва да отидат в испанската хазна и сега имаме криза и всички държави искат да привлекат максимално много средства в своята хазна. Трябва да кажа обаче, че Испания има много големи глоби за демонстрации, например. Е, които в миналото не присъстваха в законодателството. Сега има много по-високи глоби като цяло в испанското законодателство в сравнение с миналото. По отношение на антидемонстрационните закони, е, те би трябвало да имат чисто административен характер, да не се отива в съда. Ето защо искам а, да разбера какво точно се случва с хората, които са засегнати от това ново законодателство. Може ли да се внесе жалба в някакъв върховен съд? А, има ли някакви административни или наказателни мерки? А, освен това, а, е, какво се случва с а, тези а, е, пенсионери? А, е, те получават ли необходимата информация, за да могат да получат правна защита. Получават ли тази информация на правилния език, за да разберат те за какво става дума, тъй като глобите са много високи. Хората трябва да знаят на какво имат право и трябва да разбират своите права на език, който разбират. Благодаря, казва председателката на шведски. Някой иска ли да получи думата тук по този въпрос? Соледат, заповяда. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да посоча, че в Испания в момента а, имаме върховенството на закона. И държавата обаче предприема стъпки, с които не винаги можем да се съгласим. Не бих се съгласила с вас и да кажа, като кажа, че Испания е корумпирана държава. Но има изолирани случаи, когато а, администрацията не работи така добре, както би трябвало. Очевидно трябва да се вземат мерки за борба с избягването на а, плащането на данъци. А, това е особено важно в Испания. Но тук трябва да се въведат известни разграничения в целия Европейски съюз сме свидетели на опити да се избегне данъчното облагане. А тук има два въпроса. Един е правен, другия е по същество. Когато става дума за въпроса по същество, всеки, който е обект на задължението да предостави информация за своите активи и права, ако е данъкоплатец в Испания, Разбира се, трябва да се вземе предвид въпроса с двойното данъчно облагане, защото такова не може да се допусне, защото би било несправедливо. Необходимо е мерките да бъдат пропорционални, мерките за борба с данъчните измами. Ако разгледаме сегашното състояние на нещата, очевидно е, че има дискриминация спрямо онези, които са а, да, да накоплаци в Испания по силата на това, че живеят там. Понякога се налагат а, глоби, защото хората съответните лица не са изпълнили изискванията на закона. Тук е необходимо комисията да събере всичката информация. Данъчните власти, включително и провинциалните данъчни власти, имат възможност да предоставят подобна информация. Мисля, че трябва да продължим да проучваме въздействието на тази петиция. От друга страна, разбира се, трябва всички да сме съгласни с това, че е необходимо да се борим с избягването на данъчното облагане. Сега, едно разяснение. Може би има някакви колебания към кого се е, отнася това, за кого се отнася това законодателство? То не се отнася само за пенсионерите от други европейски страни, то се отнася за всички дънакоплаци. Аз е, в нас правя е, данъчната си декларация а, и а, това се отнася за всички останали, независимо дали са пенсионери или не. Благодаря. Всички ние плащаме данъци тук или в други страни на Европа. Сега давам думата отново на нашите гости. Първо ще дам думата на господин Дел Кампо. Съвсем накратко, само в случай, че искате да добавите нещо. Не е задължително. И след това ще дам думата на господин Валк. Muchísimas gracias. мисля, че е напълно ясно, че това ново задължение а, а, по отношение на своята цел е достойно за одобрение. Въпросът е, че то обаче е непропорционално и неоправдано. Защо непропорционално? Ще ви дам пример. Не е важно, няма значение дали сте пенсионер или не. А, живеете в Испания, имате примерно сметка в Германия с 60 000 евро в нея. И тъй като а, а, сметката е над 50 000 евро, а, всеки, всеки по-отделно има право на 30 000, но тъй като сметката е над 50 000, испанските власти могат да ви наложат глоба от 5 000 евро – да наложат глоба, която, глоби, които да възлезат на 20 000 евро. А, значи, става дума, че тези глоби са прекалено високи и няма а, разли, разграничение между това къде са активите а, или собствеността, дали са в някакво данъчно убежище или примерно в Германия. германските власти информират испанските власти ежегодно за лихвите, които се получават по тази сметка, например. Същото се отнася и за сметки, било във Франция, било в Великобритания. Някои от тези сметки могат да бъдат сравнително малки, но не говорим за това, става дума за прекалено високите глоби. Не може да се налагат такива глоби на тези хора. Аз съм а, съветник, занимавам се с консултации по данъчните въпроси, но това е задължение, което е изключително, струва изключително много пари. Защото ако а, се допусне грешка, глобите могат да бъдат 5 или 10 хиляди евро. Имаме директива за избягване на данъчното облагане, имаме различни методи за избягване на данъчното, за борба с данъчните измами. Не е необходимо да се прилага такова законодателство. Председателката, имате думата, не сте длъжни да я взимате, но имате право да кажете в заключение каквото имате. След малко ще обясня няма да повтарям причините, които е, изложих вече по отношение на глобите, на сроковете и така нататък. Има съществуващи европейски правила, съгласно които съществува обмен на информация между данъчните власти. Имаме директивата от 2011 година за взаимопомощ по отношение на данъчното облагане. Е, имаме и други е, правила, които предполагат обмяна на данъчна информация. Това би трябвало да е достатъчно. Председателката. Нека приключим този въпрос. Чухме представителката на комисията. Ценя това, че се отнасяте сериозно към този въпрос. Водите диалог. Това заслужава висока оценка, защото е в защита на европейските граждани. Разбирам, че ще изпратите писмо до вносителя на петицията. И ако обичате, пратете копия и на нас от това писмо. Разбирам от колегите, че трябва да оставим петицията отворена, докато получим допълнителна информация от Европейската комисия. Ще се върнем отново към този въпрос, но мисля, че вървим по правилен път. Комисията разговаря с испанските данъчни власти. И това е трябва да ни напомни на всички нас, че ние, нашата работа е да служим всеки по своя, по своя начин и в своите, своите правомощия на европейските граждани. Уверявам ви, че в най-скоро време, щом получим допълнителна информация, че се занимаем отново с този въпрос, ако искате, може да останете тук. За... Ако искате, може да напуснете, когато сметнете за необходимо. Сега минаваме към следващата петиция 0967 от 2012 година. Жаклин Кафтерел. Тук, тук ли е вносителката на петицията? А, давам ви да веднага думата. Добро утро, благодаря за поканата бих искал да под, подкрепя вносителите на петицията. А, а, моята а, петиция а, и е, разглежда два въпроса на обезправяването на европейските граждани. Първо, отнемането на правото да гласуват на европейски граждани, които са живели 15 години в чужбина. Европейската комисия а, се отзова на редица оплаквания по този въпрос. През 2013 година комисар а, Рединг а, информира засегнатите страни, че е необходимо да предприемат стъпки. През септември управляващото консервативно правителство обяви, че след следващите избори ще предостави правото на всички британски граждани да гласуват. Това право ще бъде до живот. Но ние не можем да чакаме правилата да се променят е, след следващите а, е, а, е, законодателни избори, парламентарни избори. Необходимо е да бъдат изпълнени дадените в предизборната кампания обещания. А, примерно, гражданите на Великобритания, които живеят в Европейския съюз, трябва да имат право да гласуват преди евентуален референдум за оставането на Великобритания в Европейския съюз. Те обаче под това в сегашното положение могат да бъдат изключени от участие в подобен референдум. Моята петиция също така разглежда въпроса за отнемането на правата на стотици хиляди граждани, които живеят в европейски страни, нямат право да гласуват в национални и местни избори, въпреки че плащат данъци в тези страни. Аз живея в Испания Великобритания, но мога да гласувам само в общинските, за общинските избори. Трябва да изпълнявам местни закони, за които нямам думата. Вече 10 години не съм могла да гласувам в национални избори на моята страна. Трите ми пълнолетни страни, които също са вносителки на експедицията, плащат данъци за испанското общество, но нямат право на глас нито в Испания, нито в Великобритания. Този въпрос се отнася до всички, които се ползват от свободата на правото на свободно движение на хора. Това е абсолютно дискриминационно последствие от съществуващото законодателство. Абсолютно необходимо е да укрепим, знаете, демократични процеси и доверието в нашите институции всички европейски граждани трябва да гласуват националните избори, за да бъдат да държат отговорни своите правителства. Срамота е, че е, гражданите не могат да гласуват и в страните, в които плащат данъци. Свободата на, на движението на хора не дава възможност да се заселваме, да учим а, да, в други страни, но след това трябва да ни даде право и да гласуваме в тези страни. Необходимо е решение сходно с европейската избирателна система, където човек може да гласува било по националност, било по местоживеене. Онези, които имат тесни, финансови и културни връзки с страната си на происход, трябва да имат право да гласуват там, а онези, които вече живеят в друга страна или дори са родени в израсли там, трябва да имат право да гласуват там, където живеят. Комисията разбира, че е необходимо да се направи нещо по този въпрос. В своя доклад от 2013 година 72% от отговорилите на дописването смятат, че трябва да имат право да гласуват в страната, в която живеят. Комисията ще види как може да се даде възможност на европейските граждани да участват в национални и регионални избори в страните, в които живеят. Комисията по правните въпроси заключи, че това, че комисията признава съществуването на подобно отнемане на правата, изисква това право да се включи в правата по член 20 от договора за функциониране на Европейския съюз. Необходимо е също така комисията да използва правомощията си, за да повдигне този въпрос с други институции и страни членки. И затова се обръщам към депутатите, към парламента и към вашата комисия да направят необходимото в подкрепа на тази комисия. Да я оставят отворена, докато се разгледат всички възможни стъпки. Защото е, хиляди граждани искат да могат да гласуват, а да не бъдат граждани втора класа на Европа. Надявам се, че ще помогнете те да могат да осъществят това основ, свое основно демократично право. Благодаря ви, че ни представихте този важен въпрос. Сега ще дам думата на госпожа Кюртендари. Благодаря, госпожо председател. Искам да се обявя в подкрепа на петицията и на много широката кампания в Европейския съюз да се предоставят демократични права. На европейско ниво можем да направим много е, за това да разширим правата за свобода на придвижване, за правото е, хората да се придвижват е, в европейските страни, включително и за търсене на работа. макар, че това е било първото съображение за предоставяне на това право, много е важно гражданите да имат и своите демократични права. Затова и излиза с тази петиция в парламента. Има някои страни, моята е от тях, в които има ограничения във времето за правото ви да гласувате в национални избори е, в страната. Ако сте живели повече от 15 години в чужбина, нямате право вече да гласувате. Смятам, че е, ние трябва да искаме, освен исканията в петицията, да получим и от реакция от британското правителство и от други страни членки по отношение на, този, на това ограничение във времето на правата за гласуване. Доколкото е, чувам, е, управляващата партия в е, Обединеното кралство е излязла с манифесто, че в бъдещето ще го премахнат, но се питам защо не го правят сега, изчакват да дойде новото правителство. Две трети от европейците не смятат, че трябва да се ограничават демократичните им права. Имаме становище от Комисията по юридически въпроси. Има какво да се направи по този въпрос и затова отново потвърждавам, че се обявявам в подкрепа на предложенията на носителите на петицията. Трябва да се извиня на комисията. Вие сте тук, не ви дадох думата, но е, щях да го направя а, непосредствено, но пропуснах. Заповядайте, господин Васи. Аз бих искал само да повторя, че комисията е наясно с този проблем за лишаване от изборни права. Комисията е, обяви, че трябва да бъдат прието нещо по въпроса, защото в пет страни членки гражданите, след като са упражнили правилото си на свободно придвижване, е, губят един от основните си политически права. Е, комисията в началото на тази година излезе с препоръка към съответните страни членки. В тази препоръка тя подчертава, че лишаването на, от изборни права реално санкционира е, гражданите, които са упражнили правото си на свободно предвижване. Комисията предлага ред конструктивни решения на проблема, а именно призовава страните членки, които въвеждат това ограничение – да възстановят на своите граждани правото за гласуване, ако те показват, че се интересуват от политическия живот в страната си по происход, т.е. да не се отнема автоматично правото им за гласуване, а тези, които желаят да участват в политическия живот на страната си по происход и покажат интерес, да имат възможност да участват в политическия живот и да гласуват в национални избори. Комисията също формулира няколко конкретни практически мерки. Например, предложихме заявката за гласуване в национални избори на гражданите, живеещи в чужбина, да може да се прави и по електронен път. Тоест, австрийски граждани, които живеят в други страни, могат да пишат един имейл и да поискат възможността да гласуват. Смятаме, че това е една добра практика и така насърчаваме тези пет страни членки да възприемат подобни практики. Също страните членки трябва да предоставят съответната информация за условията за упражняване на правата, си за гласу... на... правата на гражданите си за гласуване. В документа препоръка е из... издаден от комисията в началото на тази година. Се надяваме, че ще е, доведе до възприемането на по- приобщаващи политика в това отношение. Виждаме, че това още не се е случва в Обединеното кралство, но все пак виждаме, че започва дебат и в този дебат се повдига и е, съответния проблем. Считаме, че е, направихме едни е, много балансирани препоръки, защото е, националните избори в края на кращата са материя от национална е, ни правомощия. Страните членки имат право да решат кой да участва в тези избори и не. Но ние подчертаваме, че е важно гражданите да могат да упражняват основните си права, включително правото си на свободно придвижване и не бива да санкционирани за това. Председателката, благодаря, благодаря за много ясното и е, така доброжелателно тълкуване на въпроса. Сега давам думата на госпожа Станока. Е, славянските имена са трудни, разбирам. Благодаря, благодаря на вносителите на петицията. С нея помагате и на част от евродепутатите да се борят за добавената стойност на европейското гражданство. За съжаление, в предходния парламент не беше точно такова преобладаващото мнение. Аз бях докладчик за едно становище в Комисията по граждански свободи, където искахме европейското гражданство именно да се третира като една добавена стойност на Европейския съюз и то да не особено това да се отнася за правото им за избори. За съжаление, повече от половината от депутатите не бяха на това мнение. имахме искане за повече права за европейските граждани, които да не са само ограничени до националните права, но не можахме да прокараме този доклад. Не знам какво е съотношението на силите в новия парламент, но ще се опитаме пак. 2013 година беше година на европейското гражданство. Излязохме с различни доклади и в тях непрекъснато говорим единствено за правата, правото на придвижване. Единственото право, което се възприемаше като трансгранично а, такова. А правото да се участва в избори е изключително важно. И аз лично смятам, че е възмутително това, което се случва с вас и с вашите деца, факта, че те не могат да гласуват. Затова аз бих искала, госпожо председател, евентуално да излезем с някакъв текст за европейското гражданство като комисия по петициите, като отчетем именно тези проблеми с правата за гласуване на избори. И още един коментар. Комисията каза, че става дума за 4-5 страни членки. Те реално нарушават Европейската конвенция за човешките права защото в нейн протокол се съдържа задължение към страните е, на членки на съвета на Европа да провеждат демократични избори, което означава да се предоставя право на участие на техните граждани в изборите. А, и един съвет е, към носителите на петицията. Теоретически вие може да се обърнете и към Европейския съюз за човешки права, но първо трябва да минете по цялата съдебна система през, е, в Обединеното кралство и едва тогава да се обърнете към съда. Дълга процедура, но, но възможна. А що се отнася до Европейския парламент, а, ние като членове на Европейския съюз в рамките на Съвета на Европа искаме да бъдем водещи в демократичните процеси а за това трябва да се борим срещу подобно законодателство, което възпрепятства демократично упражняване на права. Благодаря, госпожо Зданока. Надявам се, че произнесох добре името ви. Сега давам думата на господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. От името на моята група е НП искам да благодаря на вносителите на петицията. Тя показва колко е, е важна работата и на нашата комисия и действието на законодателството в това отношение, защото по този начин ние можем да подкрепяме правата на гражданите. Ние трябва все пак да сме наясно, да установим къде са границите на принципа на субсидиарността, защото тук има кръщящо нарушение на свободата на, за това да се заселиш където желаеш в Европейския съюз. Защото ако го направиш, ще загубиш е, абсолютното си демократично право да гласуваш. Това е основно политическо право в Европейския съюз. В доклад от 2013 година Европейската комисия очерта колко е важно да е, се гласува, да има възможност човек да гласува на всички нива на управление. Това е същината на европейското гражданство и в този случай законите са определено в нарушение на основни принципи на европейското гражданство. И преди да предприемем каквото и да било като комисия, предлагам да изчакаме едно изслушване в Комисията по конституционални въпроси тук в парламента през декември – Нека да оставим петицията отворена, да се проведе изслушването и тогава да реагираме и ние като комисия по петициите. Будил Себайос, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че въпросът е изключително важен. Много се радвам, че комисията даде такъв положителен отговор, а именно комисията иска да се справи с проблема. Само един пример за това как в различните страни има различни позиции относно правото на гласуване, когато живееш на друго място. В Швеция говорим за това право, тъй като обсъждаме промяна в а, закона за гражданството. Ние дадохме възможност за двойно гражданство, един от аргументите против възможността за двойно гражданство беше, че ще може да се гласува в две различни държави. Ние обаче казахме, че не трябва да се премахва правото на гласуване в която и да било страна, тъй като големия проблем в всички страни е ниското ниво, ниската степен на гласуване на избори, а не че хората искат да гласуват твърде много. Така че ние смятаме, че е изключително положително хората да бъдат политически активни в всички страни, в които са граждани. Не може да имаш само една страна. Много често имаш две страни. Имаш една държава, където си роден и израснал и друга държава, в която живееш, в която си се преместил. Така че хората трябва да могат да упражняват своето право на глас във всички държави, на които са граждани. Председателката, да, понякога сме много горди с това, че сме шведи. Сега давам думата на Беатрис. Не сте свикнали да говоря на шведски. Всички гледат странно. Нека да ви напомня, че и аз имам майчен език. Той е шведски и е много красив, както току-що чухте. Благодаря, госпожо председател. Говорите толкова много езици, аз ви завиждам. Ще говоря на испански. Няколко думи искам да кажа по тази петиция. Първо искам да благодаря на госпожа Котрел, не само защото представи своята петиция в нашата комисия, тя е много важна, както самата дама подчерта, но и защото тя представлява пример за начина по който ние работим. Преди няколко години госпожа Котрел изпрати петиция с цел спирането на един незаконен строеж в Аликанте. И в крайна сметка тя успя. Проекта беше прекратен. Всичко това показва, че нашата комисия по петиции е много важна и откликва по отношение на гражданските инициативи. Мисля, че настоящата петиция е много добра. Тя засяга един много важен въпрос. Става дума за законодателство, за, за юридически въпроси, става дума за правото на нашите граждани да гласуват в целия Европейски съюз. А това право е, е неразривно свързано с е, европейското гражданство. Ако искаш да участваш в политическия живот е, на мястото, където живееш, трябва да можеш да го направиш. И факта, че си европейски гражданин, би следвало да ти дава право да гласуваш. Така че давам пълна подкрепа на тази инициатива. От името на своята политическа група трябва да кажа, че ние имаме една инициатива от 2012 година на сам, свързана с правото на глас – Европейската комисия в момента прави анализ на информацията, която се дава в различни доклади. Имаме една молба. Когато говорим за бъдещето на Европа, нека да не забравяме, че то е поверено на младите хора в Европа, а те са в тежко положение в момента. Съответно, добре е да бъдат активни е, и да могат да гласуват. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Мици. Благодаря. И аз искам да говоря на един красив език, малтийски. Искам да благодаря на колегите за изказаните позиции. Госпожа Котрел е дошла тук с една много важна петиция. Разбирам, че тя е фрустрирана, нейното семейство е фрустрирано, живее в друга страна, дава своя принос а, към развитието на тази страна, но а, тя и нейното семейство не могат да гласуват. Чухме е, комисията, чухме какво се прави по този проблем, но мисля, че трябва да сме предпазливи е, до известна степен. Защото тук не става дума за единен подход за всички. Не би трябвало да има такъв а, подход. Нека да дам конкретен пример. Аз съм от Малта. В Малта имаме 400 000 души население. Когато има парламентарни избори, а, гласуват 230 000 души. Приблизително. Много малтийци обаче живеят в чужбина – Какво ще стане, ако всички малтийци, които живеят в чужбина, започнат да гласуват за правителство в Малта, тук се засяга съществен демократичен принцип. Естествено, важно е да има свобода на придвижване, но трябва да се намери решение, което да удовлетворява всички държави членки. И е добре, че в края на своето слово представителя на комисията каза, че в крайна сметка националните правителства, държавите членки имат правомощия тук. Това е техен прерогатив, защото нуждите на Испания, на Германия не могат да се сравняват с нуждите на по-малките държави членки. Става дума за равновесие. Броя на гражданите, живещи в чужбина, е различен. Ето защо всички решения трябва да бъдат съобразени с нуждите на всяка една държава членка. Без, естествено, да, да жертваме демокрацията и правата на всички европейски граждани. Както вече споменах, в различните държави членки има различни нужди и малките страни не трябва да бъдат пренебрегвани. Нашите граждани също имат право да гласуват, но правото на глас е свързано с съответни задължения с поемането на отговорност. И ето защо всяко правителство трябва да решава само. Надявам се, че комисията ще успее да постигне това крехко равновесие, а именно да се намери решение, което да удовлетворява всяка една държава членка. Всяка една държава членка в крайна сметка има право да решава каква да бъде нейната изборна система. Имате думата, уважаеми колега, казва преселъката на френски. А, да, госпожо председател. А, сега разсъждаваме по въпроси, които са страхотно деликатни и за всяко от нашите страни. Защото говорим за гласуване, говорим за правото за националност, гражданството, за европейското гражданство, защото ние много от нас имат, всички ние имаме двойно гражданство, едно национално и второ гражданство европейско. И ако добре разбирам представената петиция от Става дума за британски подани, кой, която живее трайно в Испания. Е, и е, какъв е проблема? Двоен проблем. Е, според британското законодателство, тези, които живеят повече от 15 години извън страната, нямат право да гласуват в националните избори в Великобритания. И те нямат право също така да избират свой представител в парламента. Нещо, което е проблем. Във Франция имаме подобен, бих казал, идентичен проблем. Но там не става дума за това колко, колко дълго живеете в чужбина по е самия факт, че нямате адрес във Франция и живеете в чужбина, нямате право да гласувате в парламентарните избори за законодателен орган. На последните е, парламентарни избори през 2012 година се опитахме да решим този проблем. А, имаме депутати на французите, които живеят в чужбина. Защото а, а, Франция винаги смята, че така а, а, нейните а, а, проблеми са универсални. И ние разделихме света на французи във Франция и французи, които живеят 10, 20, 15, 40 години в Австралия, примерно, и те могат да избират свой депутат от зоната Азия, Тихи океан, Тихи океан. И значи, това, е, това са французи, които гласуват за френски депутати. Затова аз подкрепям тази петиция. И още нещо. А, ако се, кажете, че, ако се каже, че живеете в някоя страна, но не сте нейн а, поданик, трябва да имате право да гласувате в местните избори, също да гласувате, може би, и за органите, които упражняват суверенното право да законодателстват. Това са парламентарните избори в дадената страна. Франция отказа да даде подобно право на европейските граждани, които живеят в Франция. Те, те могат да гласуват в местните избори, могат да бъдат избирани в общинските съвети, но не могат да бъдат кметове, защото те, кметовете, избират сенаторите във Франция. Това е друг проблем на суверенитет в нашата страна. Тук някой казва, всички сме европейски граждани, всички трябва да имаме възможност да упражняваме това право. Всички сме европейски граждани и на европейските, но и на европейските избори само гражданите на 28-те страни членки, независимо от това къде живеят, имат право да гласуват. Всички останали, които пребивават и живеят в страните членки на Европейския съюз, но не са граждани на една от 28-те страни членки, нямат право да гласуват в изборите за Европейски парламент. Смятам, че този подход трябва да бъде запазен. А не трябва а, а, да а, вменяваме а, а, на а, страните членки задължението да действат по един и друг начин. Смятам, че това би било антиевропейски подход от нещо, което предлагат като че ли нашите колеги. Става дума за едно виждане, което, което не е федералистко, а става дума за виждане, което аз подкрепям на страни, които действат заедно и които а, затова, макар и да подкрепям цялата петиция, не съм съгласен с някои нейни елементи. А, но във всички случаи някои въпроси трябва да останат в правата на националните правителства. Благодаря, госпожо Котерил. Искате ли да кажете няколко думи като заключение? Благодаря. Знам, че времето не ви стига, така че ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на Европейската комисия и на депутатите, както и на вашата парламентарна комисия за проявения интерес. Европейската комисия каза, че не трябва да бъдем наказвани, защото управляваме правото си на свободно придвижване. Някои депутати казаха, че има едно ново поколение от хора, които търсят работа в други европейски страни и ще отсъстват 5 или 10 години, а не само година, например, преди да могат да се върнат. И трябва да могат да гласуват в страната, в която работят, според мен. Европейската комисия и а, някои други парламентарни комисии казаха, че трябва да може да се гласува в страната, в която живееш. Това не се случва поради липса на политическа воля. Ние сме европейски граждани. Всички сме такива и трябва да можем да упражняваме своите демократични права, независимо от това къде живеем. Така че се надявам, че Европейската комисия ще продължи да работи по темата и да се надяваме, че промените ще дойдат бързо. Нещо казано от сеньора Бесера във връзка с предишната ми петиция, която доведе до реална промяна. Отлична работа свършихме и е, много се радвам, че споменахте това и се надявам, че ще можем да поговорим отново. Благодаря, казва председателката, както и вие самата казахте. Всички много се вълнуват от е, тази тема. Е, има консенсус, постоянно се връщаме към темата. Нека сега да се опитаме да стигнем до някакво заключение. Колегите казаха, че трябва тази петиция да не бъде закривана. Предлагам да поканим заместник председателя на комисията Тимерманс. Той отговаря за, за работата на нашата комисия. Трябва да го поканим с цел да ни даде информация. Той отговаря за по-доброто законодателство. Между другото, по време на своето изслушване той предложи да дойде максимално бързо в нашата комисия. Сега имаме идеална възможност да го поканим, за да поговори по тази тема. Това е моето предложение. По отношение на Европейската комисия ще прочетем вашите препоръки, когато те се появят. Е, бихте ли обаче дали информация за тези пет държави? Не е съвсем ясно кои са тези пет държави. Би било добре да получим такава информация. Предлагам като председател на комисията Пети да напишем писмо на британското правителство и на съответните заинтересовани лица, за да подчертаем, че европейските граждани имат своите демократични права. Съгласни ли сте? Добре. Благодаря, така приключваме. Имаме още няколко минути. Госпожо Котерил, може да останете, ако желаете. Ако не желаете, може да си тръгнете. Сега преминаваме към петиция номер 9, обществени поръчки. Номера е 1767 от 2012 година, бай господин Фулвио Албано и други. Става дума за нарушаване на директива 2004-18-ЕО за обществените поръчки. Госпожа Лаура Леса, е, тук ли сте? Тук сте. Добре, давам ви думата. Заповядайте. Грация, грация, Дели. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. А, тази петиция а, а, а, а, бе внесена а, от едно медика. А, става дума за договори за обществени, възлагане на обществени поръчки. където при които администрацията има право да предоговаря размерите на договорите, нещо, което има много голямо значение, защото властите не се ограничиха само изключително до предоговаряне на обема на договорите, но също така и е на някои много важни елементи и подробности в случаите на предоговаряне. Значи, това трябва да е едно допълнително условие при договорите, които се възлагат в рамките на процедурата за възлагане на обществени поръчки. Италианското правителство изпрати циркулярно писмо, с което тълкува правилата. Обеща да изпрати подобно писмо, но то все още не е изпратено такова е положението през 2014 година. Законодателят препотвърди принципа на предоговарянето. Тоест, примерно при 5% намаляване или увеличаване на обема на договорите. Италианското правителство до сега не е направило тълкуване на това правило за предоговаряне. особено при големи а, контракти, където става дума за качеството, което се предоставя на гражданите в рамките на съответните услуги. А, тук става дума не само за обема, но също така и за качеството на услугите, а, предоставени в резултат на поръчки, възложени от, а, а, след обществена поръчка. правото за договаряне в случая нарушава принципът за конкуренцията. Тук съществуват също така и въпроси за това как се избира офертата, на която се възлага договора. Искаме да сме сигурни, че италянските власти ще предприемат нещо по този въпрос, защото сегашното положение има влияние върху целият процес на възлагане на обществени поръчки. Сега представителите на комисията имат думата. Е, благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, благодаря и на вносителят на петицията. Благодаря за че внесахте в нашата комисия този въпрос, който е обект на разглеждане от 2012 година. Петицията отправя а, критика към а, италианските власти и иска да се бъде дадено ясно тълкуване на съответните правила и законодателни актове. Става дума за вероятно нарушаване на правилата за възлагане на обществени поръчки, когато се уточняват изискванията към договорите, които се възлагат чрез предоговаряне. Комисията изрично изключва възможността от промена чрез предоговаряне на срокът на договорите. Възложителят няма обаче ясното задължение да нотифицира, да уведомява заинтересованите страни за промяната в други елементи на, на договора. Министерството на здравеопазването и Министерството на економиката и финансите две, изпратиха две циркулярни писма. Последното от тази година може би вносителят на петицията не знае за това циркулярно писмо. Е, според нашето мнение, на съответната служба на комисията, това писмо е, разяснява изискванията при предоговарянето на договори. Там ясно се казва, че подобно предоговаряне може да се отнася само до цената на услугите, но не и до други съществени елементи на договора. Службите на Европейската комисия смятат, че въпросът за тълкуването обаче все още не е решен и за това решихме да изчакаме с започването на процедура за нарушение. Направили сме искане за обяснение. И комисията смята, че съдържанието на последното циркулярно писмо показва, че е възможно да се избегне започване на процедура за нарушаване, тъй като в него изрично се казва, че не може да се предоговарят съществени елементи от договора. Благодаря. Имате ли изказвания по този въпрос? Да, благодаря, госпожа председател. Става дума значи, за една добра и една лоша новина едновременно. Ясно е, че изисквания, които на хартия изглеждат много хубави, на практика се оказват не толкова добри. Защото тук става дума за много сериозни търговски и економически интереси, а също така и за доверието на гражданите в системата на здравеопазването. Абсолютно неприемливо е че са били необходими две години за изясняване на правната страна на въпроса. Но доб... добре е, че комисията сега вече изясни своята позиция по отношение на действията на италианските власти. И бях склонен да препоръчам да затворим тази петиция, тъй като италианските власти са изпратили циркулярното писмо, за което става дума, но то все още не е стигнало до вносителят на петицията. Добре е подобно циркулярно писмо да бъде по-широко разгласено, за да може вносителите на петицията да се възползват от тълкуването, което то дава. Това до момента не е станало. И затова искам да попитам Запознати ли са вносителите на петицията със съдържанието на това писмо? Ако, е, ако да, и ако тези а, раз, обяснения са достатъчни, в такъв случай може да затворим петицията. Ако не, ще трябва да я оставим отворена, докато а, тези изисквания са на лице. И е, искам да кажа на всички, не само на вносителя, но и на Европейската комисия, че когато имаме подобни, сме изправени пред подобни проблеми, те трябва да се решават бързо, защото подобен проблем има сериозни разклонения и засяга много области от економическия живот на съответната страна. А, ако се бави решаването на подобен проблем, това само ще подхранва по-нататъчен евроскептицизъм. Хората ще твърдят, че всичко това е вина на Европейския съюз. Благодаря. Да дадем си думата отново на вносителя на петицията. Ние като асоциация още не сме е, чули нищо за това циркулярно писмо. Факт е, че законодателството от 2012 бе препотвърдено в 2013. И до нас още циркулярно писмо не е стигнало. Ние имаме постоянно проблеми с комуникациите с администрацията. Питър, е, добре, тогава нека да оставим отворена петицията. А, предполагам, че в края на крещата няма нищо поверително в това писмо, т.е. комисията може да ви го предаде. То е в края на кращата ключов момент от решението на проблема. Затова бих настоял да ви се предаде това писмо, защото няма никакъв е, смисъл вносителя на петицията да не е запознат. Комисията иска ли да реагира? Да, благодаря. Само едно пояснение. На 18 август е, вносителят на петицията е бил уведомен, че италианските власти възнамеряват да излязат с циркулярно писмо. Тоест, е, вносителят е бил уведомен в началото на септември. След това сме обявили, че е издадено това писмо, така че то, то не е поверително, ще го предоставим незабавно. Председателката, добре, за да, докато изчакваме да се изнеси този, е, изясни този момент, да видим предоставена ли информация на вносителите, петицията остава отворена, докато е, не е, сме сигурни, че сте получили съответното писмо. Вносителите, благодаря. Най-важното е властите да са наясно и с последиците от, от тази разпоредба. Председателката, да, благодаря. Сега искам да дам думата на Колин Бейнс по петиция за, на кооператива Green 15 500 подписа са събрани в подкрепа на тази е, петиция. Благодаря. Аз представям Колин е, Бейнс. Моята организация Транспорт и околна среда също е преподписала петицията. Има една презентация на PowerPoint, която съм ви изпратила. Името ми е Нушо Панчич. so that we are now just taking a small brief. I don't know really why, but I think that we are looking for. Uh, доколкото разбирам, се опитваме сега да видим ще излезе ли презентацията на PowerPoint. Има ли техници? Би трябвало всичко да е наред, само едно копче имате да натиснете.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 приятели на земята и други. А, така, извинявайте, нека пак да кажа ясно. Аз не съм Колин Бейс, казвам се Нуша Урбанчич. Аз го представлявам. А, моята организация също е вносител на петицията. Okay. So I thought it would be easier to present this uh, with some PowerPoint slides because Uh, реших, че тъй като е доста сложен въпрос, е добре да го представя и на PowerPoint. През март 2011 внесохме петицията. 15 000 подписа са uh, събрани в нейна подкрепа. Направихме и изложба извън пред парламента. Петицията се подкрепя от кооператив Обединеното кралство, Транспорт и околна среда, Приятели на земята, Greenpeace и други. Искаме комисията да, е, възло, да наложи е, данъци за е, ограничения за емисиите от битуминозни пясъци или шисти. Това е също тези битуминозни шисти са също източник на суров петрол. И това се счита за най-големия индустриален а, проект на света. Вижте колко мънички излежат огромните камиони на фона на целия обект. В момента пет, суров нефт се извлича само в Канада, Алберта, но подобни залежи а, съществуват и в Русия, Нигерия, Мадагаскар, Тунис. А, това са само някои от страните какво представлява директивата за качество на горивата. Тя е част от пакета за климата и енергията, прията 2009. Е и е, тази директива е част от общия пакет за чисти, по-чисти е, транспорт, горива за транспорта, като 6% е целта да се намали е, интензивността на въглеродните емисии пет години след приемането на директивата, все още, даже се е, обсъжда нов законодателен пакет е, за климатични промени и енергия, тази директива още не се изпълнява. 2011 година комисията предлага мерки за изпълнение, като там се предвиждат различни стойности и задължения за нефтените компании да съобщават и да носят отговорност за това, което продават в Европейския съюз. Всъщност това е точно е, нещата, които ни искахме комисията да направи. Тоест да има е, различни е, стойности за различните горива няколко вида неконвенционални източници на изкопаеми горива се разглеждат и там се определят различни стойности, защото е, тези залежи е, изискват много повече енергия за обработването им. Тоест, те са по-лоши за климата. Ето това е изследването на комисията, която показа, че битуминозните шисти е, изискват повече енергия за извличането на нефт. 2011 е, година беше вкарано в гласуване е, решението, но е, остана без решение. Върнато бе на комисията. Комисията реши да направи оценка за въздействие която оценка подкрепи първоначалното им предложение. И е, в 2014 година е, комисията реши отчитането за неконвенционални източници да отпадне. Имаше огромно дейност на лобистите от Канада и така нататък е, за това да влязат тези стойности в е, споразуменията за търговия. И именно благодарение на лобирането сега нефтените компании трябва да съобщават само една средна стойност за въглеродната интензивност, независимост от типа гориво. Какво се промени от а, а, директивата за качество на горивата? В, а, когато внесохме петицията, нямаше какво да дискутираме. А сега вече с новото е, предложение не задължава нефтените компании да отчитат е, емисиите на CO2 от конкретните видове горива, въпреки че има определени разлики между тях. Е, Комисията по околна среда счита, че тези нови разпоредби противоречат на целите, Вчера имаше изслушване по този въпрос и комисията едностранно реши всъщност да отпаднат целите след 2020 по директивата за качество на горивата, т.е. те отслабиха правилата за приложение и то без да се консултират с заинтересованите страни, без да се консултират с парламента без да се консултират със съвета. Това определено поставя проблем и се надявам, че парламента ще повдигне въпрос. Най-общо казано, научните данни показват и Международната агенция по енергетика казват, че две трети от изкопаемите горива трябва да останат не обработени, ако искаме да спазиме целта да не се повишава глобалното затопляне с повече от 2 градуса. А, нефтената индустрия също трябва да стане част от нисковалегородната или от нисковалегородната економика. И е, в заключение искам да подчертая, че 15 000 души застанаха за това искане, което не се изпълнява. Вече взети решения се разводняват. Директивата за качество на горивата е ключова и тя трябва да продължи да се налага и след 2020 година. А Европейския парламент трябва да търси повече прозрачност в този процес и е, решението за действието на директивата за качество на горевата да бъде взето е, демократично. Надявам се, че тук е представителя на комисията. Добре дошли, давам ви думата. Very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя за това, че направи това експозе и показа PowerPoint презентацията. Нека да обясня докъде сме стигнали в работата по това законодателство, както подчерта вносителката. Тук става дума за пакета за климата и енергетика от 2008-2009 година. За съжаление, дълго време отнес да се стигне до конкретното изпълнение. Това беше закон, който е, се провали по силата на комитологията. Следващата стъпка беше то да се препрати на съвета. Съвета в момента обсъжда предложението, има позиция от 6 октомври и в момента ще се прехвърля предложението към други институции. Изчаква се окончателната позиция. В комисията по околна среда също имаше дебат по темата. Парламента може да реши чрез мнозинство дали да приеме предложението на комисията или да го отхвърли. Отново казвам, значи първо съвета трябва да вземе решение и след това парламента трябва да реши дали да приеме предложението на комисията или да го отхвърли, тъй като парламента има право на контрол. Първо, отсъствието на стойност по отношение на битоминозните пясъци. На страница 9 от документа на комисията има конкретна цифра, само че не се прави разбор, разбивка по отделни видове, а малко по-стеснена категоризация. И се говори за съответните цели за намаляване на емисиите и връзката е, между съответните е, стойности е, и целите. На следващо място стойността, стойностите за бъдещите горива в Европа. Има сравнение с Канада, с Венецуела на съответните страници. Прави се разбивка за суровия петрол и за различните видове продукти. Смятаме, че настоящото предложение до известна степен е подобрение спрямо това, което беше през 2012 или 2013 година. Тъй като сега изискваме цялата гама продукти, свързани с суровия петрол, да бъде подложена на оценка. Сега искаме да направим оценка на вноса от Либия, от Близкия изток и така нататък. Тази информация ще послужи за основа за бъдещите политики. Трябва да се подчертае, че комисията смята, че трябва да приключи използването на директивата за качеството на горивата след 2020 година. Комисията реши да направи нещо подобно и го спомена в а, своя документ от януари тази година в заключенията на съвета от преди 10 дни, обаче не се споменава нищо по този въпрос. Отново казвам, има предложение на комисията, но съвета трябва да реши дали тази политика ще се продължи след 2012 година. Ако ще те искаме да, да имаме ясна информация за това какво ще стане с различните видове горива, свързани с нефта, трябва да знаем и какви ще бъдат конкретните ни цели. Накрая по отношение на оставането на изкопаемите горива в земята. Солиден аргумент трябва да намерим начин за, за намаляване на цялостната е, консумация на тези продукти. Това може да стане чрез енергийна ефективност, чрез подобряване на нашите превозни средства и чрез промяна на начина по който функционира економиката. Има различни начини за действие и не може да се основаваме само на директивата за качеството на горивата, защото основната цел на тази директива беше да се намали е да се намалят емисиите на въглероден двуокис от превозните средства, но толкова, не нищо повече. И тази директива, знаете, че ще въжи до 2020 година най-вероятно. Има и други механизми, които може да се използват до 2020 година. Маргрете, заповядайте. Благодаря, ще го направя на датски ти говориш на шведски и аз ще кажа, че и ние сме тук на датски. Искам да благодаря на вносителите за това, че представиха този казус. Виждаме, че в различни области комисията полага всички усилия. Има тук представител на комисията. Цялостната цел е да се премине към малките неща, както ги нарича Юнкер. Пластмасовите турбички, например, малко нещо, дребно нещо. Комисията прави опит, въпреки получената информация, да оцени какво е вредното въздействие. И комисията казва, сега ще видим какво се крие в въглищата, в различните видове горива и се опитва съответно да оцени тенденцията. Парламента, нашата комисия и националните парламенти трябва да направят всички усилия, за да може да се получат конкретни данни. Защото ако искаме да променим положението в околната среда, ако искаме да преминем към устойчив растеж, към устойчиви, работни места, трябва да преминем към зелено развитие на економиката. Не можем да продължим с старомодното субсидиране на индустриите, които винаги трябва да се защитават, винаги трябва да се субсидират. Полагат се всички усилия, за да се субсидират старите индустрии. И ние така просто губим. Не само климата губи, не само природата, но и европейските индустрии, както и възможността за създаване на работни места. Така че аз трябва да подчертая дебел. Проблемите не трябва да се е, премълчават, както се прави опит тук. Е, парламента постоянно казва, ами ние сме за климата, за околната среда, Ама всеки път, когато трябва да се направи нещо конкретно, да се положи основата на, на бъдещите политики, нищо не се прави и комисията просто камуфлажира проблемите по а, традиционния си начин. Така че аз мятам, че трябва да се направи нещо конкретно. Е, сега давам думата на госпожа Хазелкампа. Благодаря, госпожо председател. Винаги се изпълвам с ужас, когато видя снимки на тези битоминозни пясъци и а, на индустрията, която ги експлуатира. Благодаря на вносителя за това, че а, ни показа тази PowerPoint презентация. Комисията ни казва, че тук не става дума за забраняване, а просто за минимизиране на последиците. Ако погледнете данните и екологичното въздействие, ще видите, че ще трябва просто да прекратим с тези практики. Не можем да продължаваме и така. Така че аз съм съгласна с заключението на колегите. Комисията смята, че проблема не е толкова сериозен и продължава да приема факта, че емисиите на въглероден двуокис ще останат високи, пък ние ще правим каквото можем по въпроса. Миналата седмица се появи доклад на Международната комисия за измененията в климата и той ясно подчерта, че трябва да се действа и то незабавно. Що се отнася до изкопаемите горива, трябва да положим всички усилия, за да обърнем хода на нещата. Нямаме избор, госпожо председател, нямаме и кой знае колко време. Мисля, че комисията трябва категорично да се вземе с проблема и трябва да се спре това експлуатиране на битуминозните пясъци. Имаме 10 минути, това е лукс в нашата комисия. Господин Мартан има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Не съм експерт по изкопаемите горива и особено по битуминозните пясъци но ще кажа, че става дума за нещо, което е много голям замърсител. Комисията трябва да вземе своето, не може да вземе своето решение без да вземе предвид насоката, в която ние искаме да се движим. И да може да се надяваме на 40% намаляване на CO2. И защото стратегията да продължат да се използват тези битуминозни пясъци в, в бъдеще противоречи изцяло на, на, на насоката на нашата политика. А, и като се има предвид, че 300 милиарда ни е обещал а, Юнкер за а, постигане на тези цели, и тук може няколко милиарда да се отделят за възобновими енергоисточници и за е, по-екологични начини за добиване на тежки горива, на, мазут, по-екологични, отколкото използването на битуминозните пясъци. И е, искам да благодаря на вносителят на петицията за това, че ни обърна внимание е, за тази опасност. Е, и че стават неща, които като че ли ние не, не винаги съзнаваме и които не знаем винаги колко вредни те могат да бъдат. Необходим ни е устойчив растеж чрез използване на устойчиви енергоисточници в интерес на всички нас. И затова повтарям още един път, ние сме избрани е, от европейските граждани и ще кажем, че никой няма право да оставя на бъдещите поколения в наследство а, купища отпадъци. Някой друг иска ли думата по този въпрос? Опитвам се да ви подтикна да помогнете по този извънредно труден въпрос. И затова ще дам думата. А, но искам да благодаря преди всичко на вносителят на петицията, да благодаря на комисията за всичко, направено до сега, на всички опити да бъде решен проблема, макар и да не сте успели да го решите, но това е защото проблема е труден. И като се има предвид, е, че напоследък, през последните години, а, така сме доста внесли объркване по този въпрос, не трябва да се сърдим на никой друг, освен на себе си. Какво е, трябва да направим? именно затова исках е, по-голям по брой депутати да вземат думата, за да предложат е, е, решения как да вървим на тук нататък напред. Предлагам комисията да остане, петицията да остави отворена, комисията още един път да помисли как да се действа, като се има предвид, че имаме решенията на панела за промените в климата, и редица други фактори, които би трябвало да повлияят върху начина по който комисията подхожда към този въпрос. Надявам се, че и политическото мислене в новата комисия ще окаже своето влияние и ще можете а, в бъдеще да представите в тази комисия а, така по-силни в политическо отношение. Е, въпросът ще бъде отнесен отново до Комисията по въпросите на околната среда, за да могат и те да предложат е, стратегия за по-нататъчни действия. Ние не можем да решим този въпрос сами. Трябва да работим заедно с други комисии, които са компетентни по този въпрос. Ако зелените приемат това, ако социалистите ги приемат, аз също съм доволна да приема едно подобно решение за момента. Благодаря. А сега ви желая на всички приятен обед и ще продължим работата си след обед.